Добре дошли на заседанието на Комисията по контрол. Вечерта в понеделник в Страсбург. Няма искания за, промен, за промени в дневния ред. Можете да видите на какви езици ще има превод. И знаете, че заседанието се предава на живо. Поздравявам колегата, която днес за пръв път е при нас и в бъдеще ще ни помага. Благодаря, добре дошли. Радвам се, че сте тук. Познаваме ви от правната служба и вие много години помагате на нашата комисия, така че изобщо не сте нова. Започвам с точка от дневния ред 3. Специален доклад на Европейската сметна палата за помощта за Украина. И приканвам веднага и членовете на делегацията в Украина от 16 до 19 май да ни дадат кратка информация за доклада. Информация за пътуването можете да вземете от подробна, подробния доклад. Поздравявам също и представителя на Сметната палата. Разполагате и с неговия доклад. Колегата Фаша Каш беше там. Колегата Целер е докладчик също и на него и поздравявам и него. И давам веднага думата за представяне на специалния доклад. Уважаема госпожо председател, скъпа Инке, скъпи лахим, почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, ще говоря на смесен език. Ако можех да избирам, щях да говоря на немски, но самият доклад е на английски. Преди това обаче, искам да ви благодаря, че присъствате на тази среща и ни дадохте възможност да ви представя днес този доклад. Преди да премина към доклада, искам да ви поздравя вие ни предоставихте работен документ. Базирайки се на заключенията и заключенията, препоръките от нашия доклад, вие взехте важните политически решения. Смятам, че това е начинът по който трябва да работим с всички заинтересовани страни. Е, с Европейския парламент нашата експертиза ви предоставя необходимите документи, дава ви възможност да вземете важните политически решения. Ще разберете, че за нас не е лесно да се отделим от политиката под толкова чувствителни въпроси. Не е лесно да се концентрираме само върху деловите въпроси. През 2016 представихме и доклад за сътрудничеството между ЕС и Украина. За мен обаче е голяма радост, че във вашия доклад бяха взети важните политически решения. Нека да започна с моята презентация. Виждате, че сме ви подготвили презентация, така че да можем да ви я покажем нагледно. Първо, нека да започна с важността на този доклад. Както знаете, Украина е един от преките съседи на Европейския съюз, съответно неговия най-голям, най-голям съсед. Тя се сблъсква с големи финансови и политически трудности. Помощта на ЕС, е и това е името на играта, между 2007 и 2015 година, възлиза на 5 милиарда евро, като 3,4 милиарда евро са предоставени под формата на заеми. През 2014 когато вие поискахте да започнем да пишем доклада за Украина, ставаше въпрос за пакет от 11,2 милиарда евро. Както виждате, въпросът на одита беше, ако комисията и службата на Европейския съюз по външни работи трябваше да подготвят подходящ инструмент за подпомагане на Украина във връзка с управление на обществените средства и в борбата срещу корупцията. Тези две области бяха ключови за бъдещето на Украина. И също така в газовия сектор, най-вече през 2014 година, играеше важна роля във връзка с доставките към Европа. Нека да започна с общите ни заключения. Беше подкрепено превръщането на Украина в държава, в правова държава. Ставаше въпрос за, за законодателен и административен контекст. През 2014 ЕС работеше в една по-кооперативна, в едно по-кооперативно обкръжение, но сътрудничеството все още беше поставено под въпрос. През 2014 година предоставените 11,2 милиарда евро бяха спасителен план, план, защото бяха необходими големи средства за спасяване на ситуацията в Украина. Нямаше предварително определена стратегия по това време. Да се върна сега към заключенията във връзка с управление на публичните средства и борбата срещу корупцията. Помощта за Украина беше частично полезна за постигане на, за постигане на устойчиво управление на публичните средства и борба с корупцията. През 2014 година имаше известно забавяне, тъй като правителството на Украина не спомагаше достатъчно с този процес. През 2014 резултатите, които бяха постигнати, остават непостоянни. Диалогът между ЕС и Украина беше успешен през повечето време. Спиране на, на плащания, улесняване на визите бяха част от задачите във връзка с управление на, на публичните средства и борбата с корупцията. Заключенията е във връзка с газовия сектор – Помощта на ЕС Украина беше частично полезна за подобряване на положението в газовия сектор и осигуряване на доставките от Украина като основен доставчик на газ в Европа. През 2014 помощта на ЕС имаше, частично, имаше частично влияние върху постигане на резултати в газовия сектор в Украина. Беше, бяха приети законодат, законодателни промени в газовата сфера. Диалогът между ЕС и Украина беше ефективен, като бяха сближени гледните точки на заинтересованите страни. Мониторингът на въвеждането на мерките доведе до събиране на висококачествени данни, въпреки че Украина не даваше достатъчно достатъчна информация за трудностите. Възоснова на заключенията направихме няколко много важни препоръки. Първо, да се наблегне върху управлението на публичните средства по време на процеса на диалог с Украина. Консолидиран а, диалог във връзка с публичните средства, започване на специални програми които да бъдат внедрени колкото може по-бързо. Препоръка номер 2 да се подобрят условията за предоставяне на финансова помощ. Индикатори за бюджетна подкрепа във връзка с управлението на публичните средства, условията за бъдещи грандове и заеми да бъдат съвместими, да се работи тясно сътрудничество с други източници на средства, да се необходимост да се признае необходимостта от бърза намеса. Препоръка 3. Подобряване на монитора, по който ЕС помага в изпълнението на програмите. Да се и анализират спрените плащания, които се дължат на недостатъчно прилагане на реформите. Препоръка 4. Да се подобри ефективното внедряване и устойчивост на реформите. Да се предприемат необходимите реформи за управление на публични средства и борба с корупцията. Да се анализират условията за предоставяне на финансова помощ. И препоръка 5 относно газовия сектор. Да се предприемат стъпки, така че ЕС да помогне на Украина за по-ефективно управление на газовия сектор. Да се предприемат анализи, верификация и събиране на данни. Това е презентацията, която искахме да ви представим във връзка с нашия доклад. Този доклад беше представен в пресата и предизвика голям интерес там. Не е наше задължението и не е в а, нашия мандат да представяме доклада в пресата, но трябва да кажа, че някои от медиите го интерпретираха неправилно. Все едно сме казали, че Украина е най-корумпираната държава в Европа. Нека да ви заявя следното. Докато анализирахме нивото на корупцията, което всъщност не е част от задълженията на Сметната палата, ние анализира, ние взехме анализите на Transparency International и, и споразуменията на, с комисията. Установихме, че тази област трябва да бъде контролирана и оценена в нашия доклад. Ние обаче базирахме нашата оценка на анализ, който не е наш, а на Transparency International. Те разполагат с инструментите, що се отнася до нивото на корупцията. Ние обаче установихме, че управлението на публичните средства в Украина и борбата с корупцията са двете ключови област, области, от които дър... страната ще зависи в бъдеще. Помощта на ЕС е ще допринесе за по-устойчив резултат в тази западно-балканска държава, що се отнася до нейната економика и управление. Госпожо председател, благодаря ви за тази възможност и очаквам с нетърпение вашите забележки и въпроси във връзка с нашия доклад. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегата Фазакаш от Европейската сметна палата и на неговите сътрудници за този доклад. От една страна, това, беше, това е един нелек политически доклад във връзка с помощта, която Европейския съюз предостави и предоставя на Украина. От политическа гледна точка обкръжението е доста сложно – Докладът на Сметната палата обхваща период от 2007 до 2015. Това е предишният период 2007-2013, но в доклада са взети предвид и последните години до 2015. Що се отнася до положението в Украина, положението там сериозно се промени в периода между 2013 и 2015. Трябва да кажем това. Констатациите на Сметната палата са, че помощта за Украина в рамките на кооперационните споразумения – и че е много трудно да се оцени помощта, която беше предоставена тогава в рамките на инструмента за партньорство и съседство. Трудно беше да се верифицира какъв е ефектът и а, как може да бъде измерен резултатът. След това, това споразумение за партньорство трябваше да бъде заменено от споразумение за асоцииране – то беше дискутирано и договарено години наред. В крайна сметка се стигна до там, че президентът Янукович, за разлика от очакванията, не подписа това споразумение поради натиска от страна на Русия. Това доведе до едно масово движение на украинците, което написа историята на Майдана Украинците не искаха да приемат, че пътят за сближаване на Украина с Европейския съюз ще бъде прекъснат. Ако това споразумение беше подписано, то ще, ще да бъде основен кригелен камък за сближаването между Украина и ЕС. Протестите на гражданите, които бяха съпроводени от множество жертви, бяха успешни до такава степен, че доведоха до политическа промяна в Украина. Новото правителство и новоизбраният президент подписа споразумението за асоцииране. Сега Европейският съюз има положителното задължение да продължи да помага на Украина. Предвиден е пакет от 11,2 милиарда евро за 7 години като се започне от 2014 година. Ако беше установена силна политическа воля за реформи от страна на новите, на новите власти в Украина, но за съжаление реформите се бавят. Важни проекти не се изпълняват с необходимото, с необходимото постоянство. Това, което Сметната палата също направи, беше да се занимае с въпросите в газовия сектор. Украина зависеше директно от доставките на Русия – Постоянно се стигаше до спор, що се отнася до плащането на газовите доставки. Това е от една страна. От друга, газовият сектор в Украина беше инструмент за корупция, за обогатяване на отделни лица, които се наричат олигарси. По този начин те плечкосваха своята собствена държава. Има известно подобрение, що се отнася до газовите доставки от Украина, които преминават по европейските тръбопроводи. Вече имаме определен, определена възможност за контрол. Това доведе до стабилизиране на газовите доставки и на самите граждани на Украина. Все пак сега държавата беше въвлечена в друг конфликт от противоречаща на международното право анексия на Крим от страна на Русия. Всичко това се съпровожда от сепарастични движения в Мурманск и Донецк, в източния район. Те се подкрепят от Русия. Държавата беше доведена до ръба на гражданската война – а тези, в тези региони се водеше истинска гражданска война. Отново бяха дадени хиляди жертви, а ресурсите на страната бяха подложени на изпитание. Независимо от това, според мен, трябва да продължим да правим две неща. Първо, трябва да продължим да помагаме на Украина, да стабилизира структурите си, да нормализира живота, да продължи процеса на реформи, да си измерва според европейските мащаби. Но ние трябва и да критикуваме, ако реформите в Украина изостават далеч след очакванията. Тези реформи трябва да донесат до някакъв резултат и то по този по начин, по който да поведат Украина по пътя към една модерна и демократична държава. Има все още хора и структури, които спират реформите. Реформаторските сили не могат да се справят. Приветстваме усилията на Украина, но смятаме, че това трябва да бъде обвързано с усилията на украинското правителство да подобри като цяло обстановката в страната. Например, подобряване на собствените приходи, чрез изграждане на прозрачна данъчна система и за гражданите. Да не, да не се иска само от гражданите да плащат данъци, а, то, а да бъдат принудени и олигархите, и олигарсите да правят това. В страната има огромна корупция, борбата с която не е ефективна организациите и агенциите, създадени с европейска помощ за борба с корупцията, трябва да бъдат подпомагани. Трябва да бъде предоставена персонална и финансова помощ, така че те да продължат да работят. Това в последните години изглеждаше съмнително. Структурирането на законодателната система която да бъде превърната в ефективен законодателен инструмент. Госпожа председателят каза, че през последните години имахме мисия в Украина. Там организациите за борба с корупцията ни казаха, че две трети от прокурорите и съдиите в Украина са милионери. И със сигурност те не могат да станат такива от собствените си приходи. Има много какво да се прави, за да може да бъде е, подкрепена законодателната система, гражданите да могат да имат доверие в нея. Искаме банковата система да бъде по-добра, по-добре е, контролирана, да се ограничи износа на капитали от страната. Всичко това беше свързано и с процедура по несъстоятелност на една банкова институция – трябва да създадем условия за макро, на економическата макрорамка. Макрофинансовата рамка в миналото беше подложена на сериозни сътресения. Валутната система трябваше да бъде предпазена от колапс, гривнята – да бъде държана горе-долу стабилна, да няма толкова голяма инфлация. Но ако ние не бяхме предприели тези мерки, тя щеше да бъде 150%. Нашата помощ обаче трябва да бъде насочена и към изграждането на стабилна банкова система, която в минало, което в миналото не беше така видимо. Искаме също предоставянето на финансова помощ според доклада на Сметната палата, да не бъде насочено толкова като предварителна помощ, а да бъде все по-силно обвързано с анализ на резултатите. Сега е и времето да започнем да оценяваме ситуацията по друг начин, а не така както в месеците и след Майдана. Преди всичко, украинското правителство трябва да продължи към децентрализацията на страната, да създава работоспособни административни структури. Има примери, че определени региони, като областта около Лвов се развиват по-добре, отколкото други части. Там има ефективни и работоспособни децентрализирани структури и тези примери трябва да бъдат разширени и върху други региони. Съответно, трябва да осигуряваме техническа помощ. Това, беше, това бяха моите бележки по този и без това подробен доклад на Европейската сметна палата. Благодаря. Това ще помогне за подобряване на бъдещите ни отношения с Украина. Това ще бъде от голяма полза най-вече за гражданите на тази страна. Благодаря. Искам да ви представя един общ поглед за пътуването. след 10 минути трябва да бъда на гласуване в комисията по бюджет. Не намерих кой да ме замести, затова трябва да отида. Искам да кажа, че за мен беше много странно, че от 7 члена делегация успяхме да заемем три места. Колегата Целер, колегата Вон и колегата Чернецки. Тоест, ние бяхме под критичната маса, т.е. по-малко от бройката за едно ефективно посещение в комисията трябва да се създаде усещане за тази държава. Трябва да се занимаваме с нея, защото Украина заслужава и се нуждае от нашата помощ с оглед на огромните суми, които влагаме там. В наши интерес е да създадем чувство към тази страна. Ето защо се радвам, че ръководителят на групата за подкрепа на Украина от генерална дирекция, дирекция Екофин колегата Грисин. Много ни беше трудно да постигнем каквото и да е. Да, беше добре, но със сигурност имаше по-важни места в Украина, където можеше, можеха да се видят по-типични примери. Да, хубаво беше да видим, че има места, на които всичко функционира. Бяхме в Киев, господин Вагнер. След това ще обясни защо по време на всички разговори не можах да се отърва от усещането, че невидимите олигарси, те се наричат членове на правителството, ни, бях, ни бяха представени и ни се казваше точно това, което искаме да чуем. Въпросът винаги е доколко, доколко устойчиви са промените, какво се променя – Важно е да получаваме актуална информация за ситуацията, как стоят нещата там. И за една секунда не забравихме, че посещаваме страна в война, че там има сериозни предизвикателства, че всеки ден а, трябва да се решават проблеми с, с пенсиите, с живота на хората в окупираните територии. Те живеят в много тежки условия Опитахме се да покажем разбиране. Жел... Бих си пожелала отново да отидем в Украина и то скоро. Много важно е да създаваме знания там, да създаваме там усещане, за да може да се отнасяме по-добре към тази страна. Нашите полски приятели имат много тесни отношения, има много фирми, които работят в двете страни. Това е много полезно с оглед на помощта за съседство. Всичко това трябва да бъде подкрепено. Смятам, че имаме, така да се каже, двояко развитие. И на, имахме много неприятен а, опит в Украинския парламент. Беше много неприятно. Съпротивата срещу промените, натъкнахме се на сериозна такава а, съпротива. Всичко върви много трудно. Има и реформаторски сили, но другите, по мое мнение, са по-многобройни. Видяхме също, че постоянното бутане и натиск от страна на Европейския съюз е довело до много положителни неща в Украина. Искам да благодаря на секретарията, Наистина имахме много интересно пътуване. Искам от, скоро да отидем отново, но да отидем с 7 човека. Мисля, че би било важно да работим упорито по темата Украино. Има много изказвания и първо започваме с колегата Валеза. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Аз съм постоянен докладчик за Украина в Комисията по международна търговия. Искам да се спра на две теми. Една от основните области, покрита от реформите, борбата срещу корупцията, създадени със специални органи и са въведени специални престъпни състави, за да отразят международните понятия за организирана престъпност. Има и специални санкции. По-настоящем се консултират мерките. Каква би била вашата препоръка? По-конкретно идеята за възможността за ефективно преработване на данните за достъпа за, за подадените декларации за средства. След това, макрофинансовата помощ, необходимостта от закон за регламентиране на електроенергията и на енергетиката от цяло. Също така преработката на дървесина, Що се отнася до автономните търговски мерки, които се прилагат спрямо Украина, смятам, че този тип политики са неприемливи, тъй като са срещу принципите на СТО и трябва да настояваме да се премахнат такива пречки пред търговията. Когато провеждахте одита, какви бариери пред този тип търговия установихте? Грация, грация, президенте. Благодаря. Госпожа Киници. Киничи, е, благодаря, госпожа председател. Нека да благодаря на ораторите за отличната презентация, да благодаря на докладчика за подробния доклад, който е изготвил. Оценката на Сметната палата е, е добре балансирана, е, е, ясни са ползите от помощта от Европейския съюз, подчертани са и затрудненията, които съществуват и възможни решения, и въобще начини да се направи така, че тези програми да бъдат възможно най-ефективни, за да помогна за бъдещото развитие на Украина. Украина много бавно се развиваше преди 2014 година. Оттам нататък бяха въведени някои реформи в областта на държавните поръчки, на борбата срещу корупцията, на, на газа също. И въпреки, че реформите са частични, те са доста окоръжаващи. Разбира се, има още работа за вършене. Това са мерки, които бяха въведени в доста трудна ситуация и извънредна по своя характер след 2014 година. За това е необходима ясна, ефективна стратегия с конкретни правила, конкретни условия и обективни цели, за да може да се вземе предвид и фактът, че постигнатите до тук резултати все още не са напълно укрепени. Затова трябва да продължим да подкрепяме промените в страната, да консолидираме отбелязаният напредък до тук и страната да продължи и напред в същия дух. Смятам, че препоръките направени от Сметната палата ще бъдат взети предвид. Те са изключително ценни. И във връзка с казаното от, от преждеговорившия ми колега, и аз също бих искала да науча малко повече за условията, обвързани с макрофинансовата помощ и по-конкретно вторият транш – европейска помощ, който се планира. И така може ви да ни дадете малко повече подробности за конкретните условия, обвързани с втория транш. Благодаря. Точка трета и четвърта. Изглежда се сливат. Специалния доклад и делегацията за Украина. Може би това не е толкова лоша идея. Слушам ви с интерес. Действително, колегите са събрали впечатление. Госпожа Хаотала, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на Сметната палата за този специален доклад. Той е много важен и причините за това вече бяха изтъкнати от доста колеги и особено от господин Целер. Следя е, случващото се и по-конкретно онова, което се случва в съдебната система – и в бората срещу корупцията, вземайки предвид информацията на Парламентарната асамблея на Евронест. Мисля, че е добре да обмислим ам, какво може да е съвместното влияние на международните институции в страната, за да се насърчи напредъка и положителните промени. Мисля, че Европейската банка за реконструкция и развитие и Европейската инвестиционна банка и други организации, заедно с европейските институции, вече са оказали положително влияние в някои области, например в областта на газа и държавните поръчки в тази област – така че, можете ли да ни кажете малко повече за този тип възможност за оказа на положително влияние, съвместно с други организации? Второ, корупцията по високите етажи на властта. Това е доста сериозен проблем. Беше направено едно доста особено назначение миналата седмица от пред, президента Порошенко. Новият главен прокурор е бивш политик. господин Лученко. От тогава насам той е имал множество възможности да докаже, е, че е независим, но аз лично не съм убедена, че успя да го направи. Затова е добре да научим малко повече за Агенцията за борба с корупцията. Имам нужда от повече информация по темата. И накрая, електронните декларации – те поне а, постигат един ясен а, резултат, а именно, че много съди решават да пристъпят към ранно пенсиониране, вместо да попълват тези декларации. И е, може би от това могат да се получат и много други държави. Това е добър начин да се започне така да се нарече прочистването, макар че не ми харесва тази дума, на съдебната система. А, и е добре да науча малко повече за прокуратурата. Господин Такола. Благодаря, господин председател. С голям интерес на присъствам на това заседание. За първи път съм тук като пълноправен член и друг път. Ам, е, тук съм на мястото на господин Тойрер. Разбира се, не, няма как да го заменя. Но все пак, нека да се включи и аз с няколко думи по доклада. А, Познавам се с вас, е, господин Фасакас. Вие е, сте и добър е, тенисист, това го знам от опит. Въпросът е, говорим за следното. Как да се подобри ефективността на помощта на Европейския съюз за Украина за бъдеще. Благодаря и на Йоаким Целен за а, изготвеният от него доклад. Той е много добра основа за по-нататъчна работа. Е, трябва да се каже, че Украина преживя доста тежки моменти. Е, имаш е, първо оранжевата революция, както беше наречена, после конфликтите в източна Русия. И за съжаление, въпреки че се предприяти някои мерки за реформи, Украина продължава да е една от най-корумпираните страни в Европа. И действително е много важен въпрос е как да бъде насочена Украина по такъв начин, че да разреши корупцията и проблемите с Русия. И, и смятам, че е необходимо да има по-голяма прозрачност при европейската помощ за Украина трябва да има ясна насоченост на помощите и да има е, ясно видим резултат. И така наблюдението и приложението трябва да е по-ефективно. Реформирането на управлението на проектите от страна на, на държавната администрация трябва да бъде направено по-прозрачно, да се предотврати корупцията и да се вземе предвид, че образованието обикновено е важен фактор в този тип реформи. Аз лично смятам, че държавните служители трябва да са добре образовани. Благодаря. Както би казала и госпожа Гресле, и аз съм се записал в списъка. Защо? Защото бях в делегацията, за, на която посети Украина. И искам да направя някакви коментара за нещата, за които говорихме. Там едно от тях беше действително корупцията, както и борбата срещу корупцията. Структурата за това по-настоящем се изгражда. Срещнахме се с няколко от органите, борещи се с корупцията. Срещнахме се и с една неправителствена организация, работеща в областта и действително подобрява се културата за борбата с корупцията в Украина. Може би това е въпрос и за господин Вагнер, на когато ще дам думата сега. Смятате ли наистина, че има такава промяна в менталитета? И вторият ми въпрос към сметната палата. Доста впечатлен от голяма от, е, от това колко европейски средства отиват за пряка подкрепа за бюджета. И такива средства, разбира се, отивайки към държавния бюджет, няма как после да се проследят като ефективност. И искаме малко повече информация за тези средства. И ни беше казано, преди ситуацията в Украина няма как да се проследи всяко едно евро, което ни прехвърляте. Ние имаме война, в крайна сметка, по източните граници. И за това въпросът е, ще настоявате ли да се проследи какво се случва с средствата, отиващи за пряка бюджетна подкрепа, или ще приемете това обяснение от страна на Украина. И към господин Вагнер от комисията. Може би е добре и вие да отговорите на няколко от направените коментари. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за това, че коментира по доклада, започвайки от най-положителното, разбира се. Както вероятно сте чули, комисията приема всички препоръки а, по доклада което означава, че имаме широко съгласие по основните моменти. Нека все пак обаче се върна и да подчертая политическата съотносимост, която беше в началото ключов мотиватор, както а, спомена и докладчика. И така беше взето това решение за подкрепа стабилизиране на държавата. След това се включиха и различните други действащи лица в осъществяването на задачите и се радваме, че това се отразява в одитния доклад и в доклада от мисията. Също така смятаме, че е много е важно в такъв момент да се припомнят всички промени, които се осъществиха от събитията от Майдан от площад Майдан. Не трябва да забравяме, че от макроекономическа точка това беше държава пред крах, където хората умираха и тогава а, правителствата започваха моментално реформи от мащаб и естество, а, които държавата не беше виждала повече от 20 години. Винаги трябва да си го припомняме това десетилетия които Украина беше част от Съветския съюз. След това две загубени десетилетия, е, независимост и чак сега, след 2015, започнаха реални реформи и те продължават да се случват. Така че припознаваме това и го почетаваме, което казва съдът е, в доклада, извинявайте, сметната палата в доклада, е, как е, Разбира се, ситуацията е неотложна и разбира се, такива са и решенията, които изисква. По-нататъка вече се пристъпва към малко по-стратегически подход. И така ще отговоря постепенно на въпросите с няколко примера накрая. Много е важно тук също да изброим какво сме направили след първата фаза на стабилизация защото преди а, публикуването на доклада на, сед... на Сметната палата, последните месеци Европейската програма стъпва именно на принципите на устойчива и а, изграждаща а, програма и а, действие. споменавам тези няколко понятия, защото те са важни. ще се радваме отново да дойде Комисията по бюджетен контрол в Украина, за да види как се осъществяват задачите, тъй като те отнемат няколко известно време, както е за всеки случай. датска агенция с международни експерти също работи в областта, която споменахте, както и децентрализацията, изграждането на, на институциите, също така и политическата култура и парламентарния надзор, който трябва да се установи, но и създаването на нови агенции. Всичко това ще отнеме време, но бих казал, че вече са на място структурите, които след няколко години ще могат да осъществяват тези задачи, да ги подкрепят. И така, има още няколко програми. Една, която е за върховенството на закона, тъй като действително реформата на съдебната система е изключително важна. Нещо, което не обсъждахме кой знае колко е, разбира се, економическото гледище и економическата перспектива на държавата. И ние в комисията обсъдихме, че ако а, съдебната реформа, ако върховенството на закона се установи, то тогава ще има и економически напредък, тъй като е нужно само да се стабилизира ситуацията. Инфлацията падна до 10-12% и економически растеж естествено ще дойде. Друг важен момент е обществената реформа. Освен това, и докладчика и госпожа Гресле говориха по-рано за това, че е много важно да се включи новата Украина в системата. И така много активно съпътстваме всички тези дейности. Все още не е завършен докла... периода, а, така че продължава работата. Както казах и по-рано, мога да дам някои конкретни примери. Съгласен съм с всички тези препоръки, които се дадоха т.е. от комисията ги приемаме всички, някои са вече осъществени, други предстоят, но сега ще се спра на няколко от въпросите, които бяха зададени. Няколко зададохте за макрофинансовата ситуация и моя колега, който отговаря за това, ще отговори на въпроса. Сътрудничеството, мисля, че няма много държави, международното сътрудничество, където да има толкова много близко сътрудничество. А, доколкото това е различно като положение в различните цикли, все пак работи в близко сътрудничество с а, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за постоянно развитие, а, с стратегия на Световната банка също и с много други международни донори и партньори, много интегрирани, координирани а, проекти, също за децентрализация с Съединените щати, което ни позволява да отвоим бюджета, който представим от европейска страна. Други моменти, които споменахме, банковия сектор – антикорупционната работа. Всичко това също е инкорпорирано, работата за гражданското общество. Един от основните двигатели на промяна в държавата. Да, има много стари кадри от старата система. В същото време натискът от навън също съществува. Така че промененото правителство да върви в правилната посока. И така, накратко, много ясни, смислени промени, които можем да отбележим, които можем да докладваме. Банковия сектор. Беше споменат много предизвикателства в него, но ако видите това, което вече беше свършено, затварянето на тези банки, които из, изведоха навън на, на хората спестяването, повече от 80 от тях вече бяха затворени. Много често извън Украина се подценява какъв голям риск е това. 7% от БВП е дълга, дълга на тези банки. Това са пари на олигарсите, които не могат просто да се национализират. Друга област е а, гъста. Промените създадаха известни а, трудности за гражданите. Ние въвеждаме сега правила като енергийна ефективност, но пък от друга страна разходите за газ, които бяха двуцифрена да, този дълг, свързан с разходите за газ, а, който беше двуцифрена а, двуцифрен в миналото, сега вече, макар и а, да е а, малко, е положителна равносметката за него производството на електричество. А, и сега а, също така работим в областта на корупцията, в областта на държавните поръчки а, за здравеопазването. Много сериозни. А, председателят прекъсва. Имаме друго заседание в друга част от а, сградата след а, в 8.30, за това ще трябва да ви прекъсна. Ами аз също завършвах, че нещата, които се извършват в областта на а, здравеопазването, ще генерират много спестявания за бюджета. Благодаря. Докладчика има думата. А, благодаря за всички а, коментари и отговори. представителят на Сметната палата има думата. И така, трябва да огранича своите отговори в връзка с заключението от 2015 година. Ако вие искате да обсъдим по-подробно, можем да пием кафе и да ви обясня какви са моите заключения и какви бяха моите констатации от 2015 година. Аз като а, унгарец а, съдя всичко какво се включва, а, всичко, което се случва, но все пак не трябва да проявявам политически всички гледища в доклада и не мога да включвам такива неща в него. Ето защо а, сега обсъждаме всъщност само доклада и не мога да спра на този въпрос в момента. Сега, а, под условие осъществяването на различните задачи. С интерес прочетох и аз вашия доклад от вашата мисия миналата година в Украина и съм съгласен, че е хубаво да видим колко много нови институции и а, агенции са създадени, за да се борим с а, корупцията в Украина, но вие търсите доказателства. И за това казваме, че от тук нататък осъществяването на тези системи трябва да бъде под условие на съответния ефект. Господин Вагнер също отговаря за тази тема диалога с украинските власти трябва да съдържа винаги акцента, че реформите не трябва да се обявяват и описват, а, а също и да се осъществяват. Що се отнася до въпроса за търговията, извинявайте, то не попада в обхвата на нашия одит, но а, мога да ви отговоря по-късно. Що се отнася до лостовете, като Европ... международни институции. Виждате в доклада, че високо ценим близкото и много интензивно сътрудничество с Международния валутен фонд и Световната банка. Даже коментирахме, че те имат водеща роля, но трябва да се види и ролята на това ролята на Европейския съюз, Европейската комисия, защото все пак, както доказваме, който а, плаща, той трябва да поръчва музиката, така че а, да имаме предвид, че все пак това са пари на европейските данакоплаци. Винаги като а, имаше тясно сътрудничество, имаше и хоризонталния въпрос за корупцията, винаги се проверяваше първо дали има корупция и ако има, тя трябва да бъде спряна а, моментално. И така, за а, основния, за прокурора, историята, която вие споменахте, тя е от миналата година, т.е. не попада в нашия доклад, но ако искате допълнително можем да а, поговорим, ние знаем какво се случва, а пък а, Другия въпрос беше политически, не подлежи на нашия одит, но господин Целер и вие във вашия доклад правилно отбелязахте и що се отнася до бюджета, така наречените авансови плащания, неотложни плащания, наистина виждам във вашия доклад, за съжаление, от мисията, за която в която за съжаление не успях да участвам. Видях, че критикувате тази тема, но признавате, че все пак се случва и в други случаи и отчитайте а, специалната ситуация в Украина и а, яснотата, че не трябва да се продължава това в бъдеще и обясненията за тези неотложни авансови плащания за разрешаване на ситуацията в Украина са били направени. Благодаря, господин Вагнер, за това, че ни информира за последните развития. Както казах, в моя доклад помощта на Европейския съюз за Украина е много полезна, много нужна и, както каза и господин Целер, трябва да направим така, че европейската помощ за Украина, да превърне Украина в добре управлявана държава, така както е предвидено. Благодаря ви, господин Фаза Каш, за това, че отговорихме на въпросите по типичния за на вас приятен начин и припомням, че нечи въпроси могат да бъдат отговорени а, на кафе по-късно. Благодаря. Няма време да навлезем в подробности. Това е проблема, но аз мога да се присъединя към думите на колегата. В Украина, както и в много други страни, може да се каже, доверието е нещо хубаво, но контролът е още по-хубаво. На втора и трета степен на решение имаме хора, млади хора от Майдана, които искат положително развитие, но те не могат да вземат окончателното решение. Това е проблемът, който имаме. Ние обаче трябва да подкрепим именно тези млади хора в тяхната борба за промяна в Украина. Ако заместник-председателят в економическото министерство, която е много млада, иска да отвори економическия сектор за малки и средни предприятия, но е толкова зле платена, че не може да поддържа а, стандарта си на живот, тъй като преди това е работила в частния сектор, това вече е сериозен проблем. През 2015 година беше създадена Агенцията за борба с корупция и нейният ръководител казва, че бюджета за 2016 прият от Украинския парламент, неговата агенция няма перо от бюджета. Т.е. той няма право на персонал, оборудване, помещение. Той изобщо не може да започне с работата си. Комисията на ЕС, която създаде този план, поиска президента да се намеси персонално за да може този бюджет да бъде променен. Същевременно този ръководител на Агенцията за борба с корупцията ни каза, че автоматично хилед, е, че получава хиляди папки които, с дела, които не са приключени и той просто не може да се справи с тях. Той изобщо не може да ги обработи, защото няма достатъчен капацитет. Той трябва да се ограничи с казуси, които а, обхващат 10 милиона гривни, които така са потънали в някакви черни каси. Има положител, положително начало, има мъже и жени, които наистина искат да работят за своята страна. Ние трябва да ги подкрепяме И това, което каза и председателят, трябва да им помагаме и на място, не само в Лвов, а и в Одеса, в Криварок или в Днепно, Днепропетровск. За мен това е по-разумният подход. Има един успешен предприемач с 170 служители. Той изнася 70% от своите продукти. Когато го попитахме Какви препоръки може да ни даде? Какво можете да ни препоръчате? Той отговори. Не давайте пари на правителството. Това, е, разбира се, това беше като удар в корема. Относно износа на дървесина, под натиска на депутатите от Западна а, Украина, най-вече от областта на Карпатите, беше решено в Украинския парламент. И, и тук мисля, че трябва да се направят тук две неща. На първо място знаем, че е, горите в Карпатите са едни от най-качествените в Европа. Там се извършва масивна нелегална сеч. Всички са в този бизнес, но има и фирми от Европейския съюз, които ни казват, че споразуменията изобщо не се изпълняват или се изпълняват много бавно. И тук също трябва да работим на два фронта. Радвам се, че дискусията ще продължи, че колегите се изказаха по нашия доклад и още веднъж от името на гражданите трябва да продължим да помагаме на Украина, но и да следим подкрепата на Европейския съюз да бъде видима. Всичко, което даваме, трябва да бъде видимо и съответно то да води до някакъв резултат. Благодаря ви за забележките, благодаря за консултациите на Европейската сметна палата. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, господин Целер. Имаме много малко време да дискутираме тази интересна тема можехме да дискутираме много по-дълго, но искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Сега последната точка. Следващата ни среща е в сградата Уинстън Чърчил в 8.30. Нямаме хеликоптери и трябва да тичаме. Имаме още не повече от 15 минути, така че нека всеки да се изказва колкото може по-накратко. Благодаря още веднъж на докладчика господин Целер във връзка с помощта, предприсъединителната помощ и мета-одита. Благодаря, господин председател. Това е невъзможна мисия да се представи доклад във връзка с Западните Балкани. Вие и господин Целер се интересувате от този доклад. Може ли да ми предоставите друга възможност на кафе или нещо подобно? Тези, които няма да, да идват с вас на следващата среща, да останат с нас, да пием кафе и да продължим да дискутираме. Да, правя каквото може, изказвам се колкото мога по-накратко. Да, вие го правите много бързо, или пък можем да го отложим за момента след действителното освобождаване от отговорност. Господин Целер, аз бих предложил да го отложим. Мисля, че това е един много важен доклад, много по-подробен от този за Украина. Е, тук се включват много държави. Е, там е, Европейската сметна палата извърши мета-одит. Според мен това няма да остане без влияние върху обсъждането на средносрочния доклад. Мисля, че 10 минути няма да ни стигнат и предлагам да го отложим. Мисля, че това е разумно и много мъдро. И съответно аз съм съгласен да отложим точно тази точка за момент, в който ще имаме повече време за обсъждане както е, обикновено, вие бяхте много мъдър. И така, колеги, други, следващите заседания, виждате кога са. Ако се върнем към това, което каза госпожа Гресле, че много съжалява, че делегацията и в Украина не, не е била толкова силна, колкото и се е искало. Аз бях поканен, но не можах да отида. Аз винаги а, се радвам много, когато ме поканят да участвам в такава а, делегация. Този път обаче ние изказахме притеснение, че проектите, които а, вие разглеждате, не са аудитирани от нас дали имат някаква добавена стойност? Мога ли обаче да ви предоставя становище на Сметната палата и да помоля членове на Сметната палата да дойдат в, да се присъединят такава делегация и да помогнат с каквото могат. А ще ви вземем за кафе, ще ви вземем на кафе или на бира. Okay, one final thing. I understand. Последно. Директорът е тук. Надявах се да говорим по тази тема. Съжалявам, че се наложи да я отложим. Мисля, че утре трябва да се връщате. Съжалявам, но когато организираме заседанията в Страсбург, те обикновено са късно вечерта и наистина се извинявам искрено.